колегите Марик Йожев Гробарчек и Бохтан Якевич са избрани за членове на полското правителство, за което ги поздравявам. Парламентът констатира, че съгласно регламента двамата колеги са освободени от работата си до 16 ноември. Компетентните органи